Правната комисия провери мандата на госпожа Миранда и господин Митрофанос и препоръчва да бъде обявен за действителен мандата им. Има ли възражения? Мандатите ще се считат за